за назначаване на докладчици е, за двата доклада. Координаторите смятат, е, че предложенията трябва да бъдат направени е, по отношение на минималната подготовка на моряците и на постепенното въвеждане на двукорпусни танкери който е, се интересува и иска да направи тези доклади, да се обади на председателството. По отношение на становищата, поради ротационната система, но преди да съобща, искам да спомена, че ще изреда становищата в реда, на, по, по който са получени. Становищата са следните. Това са за частни съдове и съдове за удоволство. Освобождаване от отговорност на бюджета за 2010 година. След това координаторите се споразумяха 5, 6, 7 и 8 точка да обединят, което е и освобождаване от отговорност за бюджета на различните агенции. Беше достигнато също споразумение структурните фондове и фондовете за отближаване също да се обединят в една точка и това становище ще бъде подготвено от зелените. И документите получени за информация, това е съобщението на Комисията за общо въздушно пространство с Република Азербайджан. Напомням, че това също е в рамките на ротационната процедура, също се пада на зелените. Препоръчва се съвместната научно-изследователска програма а сега, сега да остане без последствия. Извинете. Координаторите получиха и последната група комитологични доклади. Обсъдихме също така и идеи за връзка с други парламентарни органи и определихме областите, в които трябва да установим връзка с парламентарни органи, включително тук влиза директивата за железопътния транспорт, преразгледаната и също така и пакета за летищата, който се пада на ЕКАРЕ а също така и насоките за устойчиви критерии и съвместното финансиране, прилагането на всички транспортни а, начини, също така и за а, шофьорите на тирове. Там установихме, че трябва да се поддържа връзка с националните парламенти. Ще го направим така, както сме правили и в миналото, като използваме докладчиците за връзка с националните парламенти. Сега, следващото, което разгледахме, беше искане за мини изслушване за цифровите тахиграфи. Е, доклада на госпожа Тикао. Това изслушване ще бъде ли на 20 на 21 декември за цифровите тахиграфи. Искам да напомня също това, което напомних и на координаторите. Обикновено тогава много ентусиазирано подкрепяме изслушването, но малко от нас се оказват в залата по време на самото изслушване. Съгласихме се, че трябва да се направи нещо по-конструктивно за Европейската седмица на билността за 2012. И там ще трябва също да се помисли за някои нови идеи. Ще има извънредно заседание на координаторите в Страсбург на 26-ти, когато ще получим официално от господин Пакеди предложенията на комисията, които вероятно колегиума ще приеме на 19-ти. Също така има и споразумение да се е, след като изслушаме господин Яжембовски днес след обед, координаторите да излезат с предложения е, как да е, работим за функционалните въздушни блокове и СИС-2. т.е. страните членки да могат да преминат към тях от сегашната практика. Господин Фостер, искате думата. Възможно ли, господин председател, а, искам да кажа, че не ви чуваме много добре без слушалките, които не са особено удобни. Повечето от нас е, е, ви разбират. Е, и ако говорите без микрофон, така че да ви чуваме и без слушалките, не, не знам какво мога да направя. Може, мога ли да го изключа или да го сложа някъде другаде? Ще се опитам да направя това, което искате. Съгласни ли са всички с а, решенията на координаторите? Господин Комуцакос. Е, имаме много да гласуваме и няма да отнема време. Искам да благодаря на всички колеги, особено на координаторите, всички, които работиха е, координирано, е, съсредоточено по интегрираната морска политика. Искам да им благодаря още един път. И ние ви благодарим, господин Комоцаков, казва председателят. И сега пристъпваме към гласуването. И най-напред ще гласуваме за интегрираната морска политика, каза председателя, поправя се. А, моля, успокойте се, казва председателят. Така. А, значи за преработената, преработената директива, за железопътния транспорт. Най-напред едно, пет, три, Right. A test vote first and foremost. Първо ще направим пробно гласуване, за да видим, че тук няма някои в повече. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Айде да видим. Един в повече имаме. Кой? От коя група? От ЕДП. Vote is closed. Втората проверка, какво показва тя? Добре, всичко е наред, можем да започнем. Член 2, първи абзац. Малко търпение, както знаете, доста сложни са нещата, по ще гласуваме. Може би някой трябва да, за някой трябва да поговорим преди да ги гласуваме. Втори член, първи абзац. 254 на госпожа Уилс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 255 за против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261, девето устно изменение от господин Марчинкевич и засада. Има ли възражения? Ако имате възражения, моля, казвайте на време. Няма възражения. Изглежда за, против, въздържали се, отхвърля Нека проверим с картите. Мисля, че се отхвърля, но по 261 с устното изменение начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете. 20 за, 23 против, отхвърля се. Сега под 261 без устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 гласуваме го на две части. По първата част без думите а, на, за мрежи, чието, чието междурял си е така нататък. За, против, въздържали се, отхвърля се по втората част с тези думи. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение, 16-то изменение с е, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се. Отхвърля се 268 за, против, въздържали се. Ще проверяваме по 267 гласуваме електронно. Всички ли гласуваха край на гласуването? И резултата това се отхвърля. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се втори член, четвърти абзац, с устно изменение от господин Маринеско. Има ли възражения? Господин Сейд Алкадрауи. Да, ние бихме искали да възразим срещу това устно изменение. Тоест има възражение, не можем да гласуваме устното изменение, значи по 269 без изменението на 269 се отхвърля. 272. Устно изменение. Трето устно изменение от докладчика внесено. Има ли възражения? За. Против. Въздържали се. Приема се. So we're now going to The next is amendment 274. Стигаме до 272. На две части го гласуваме. Първата част 2А, е, е, където се казва регулиращият орган и така нататък. Втората част е, и също от е, отдела, който формулира политиките. Гласуваме по първата част. За. Против. Държали се. Ще проверим. Гласуваме електронно по първата част на 274, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултата. А първата част се приема. По втората част на за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 275 то на господин Маринеско. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 ще го гласуваме на две части първата част, където се казва регионалните услуги и така нататък и се заличава една част. Кои са за тази първа част? За, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 гласуваме го на два, на две части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се и тя се отхвърля. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се. Ще проверим по 285-то. Пето гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се. А, не беше много ясно. По 290 дигайте, моля, кои са за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се, 299. А 293, извинявайте, за, против, въздържали се, отхвърля се, 294 за, против, въздържали се, отхвърля се, 295 за, против, въздържали се, отхвърля се, 296 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298, извинете, 299, те са идентични, така че заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса. Гласуваме по компромис А. с изключение на тези две части, които са записани за доходите и последния параграф. За компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. И сега ще гласуваме тези два параграфа. Първия, четвърти параграф за приходите на железопътните компании за, против, въздържали се, приема се. И сега следващия параграф, параграф 4, който започва с this provision за против въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по четвърти параграф, последното изречение. И така, прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към девета страница. Компромис Б. Of... Всички, които са за компромис Б, моля гласувайте. Против. Въздържали се, приема се. Преминаваме към отделните параграфи. Трети параграф от ГУЕ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втория параграф. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме по разделно гласуване втора част, предложено от АЛДЕ. Моля, гласувайте. Не, сега гласуваме по изменение, предложено от Алде, разделно гласуване, втора част. Става дума за един нов параграф 3А. Имате и цитата отдолу и опазва задълженията за публични услуги. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Разделно гласуване от ГУЕ по съображението за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 11-та страница. Изменение 291. Най-долу на страницата. Господин Стеркс. 291. Член 4, параграф 2б, нов. Рапоче! Докладчикът не е съгласен. Different... Може би при вас е на различна страница, аз следвам моята. Става дума за четвърти член, параграф 2б нов, изменение 291, подадено господин Стеркс господин Стеркс остава сред нас, независимо, че го няма. За. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно. Мисля, че се прие, но нека проверим. Моля, гласувайте отново по 291. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Да, приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към изменение 357. което е на страница 13 в списъка ми за гласуване, казва председателя, член 9, параграф 2, под параграф 2. Госпожа Тикао. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 358 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 е оттеглено. Добре, нека да проверим, но аз съм сигурен, че е отхвърлено. Добре, гласуваме отново по 358 на господин Бах. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Добре. Прави бяхте наистина да проверим. То нямаше никаква връзка, обаче с дигнатите ръце, които аз видях. 359. Тремоса. Устно изменение 4. Няма никой против. Господин Койчек е против. Вие сте против това основно изменение. Добре, благодаря ви. Тогава гласуваме по 359, без устното изменение. Да се заличи думата International за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 е оттеглено, 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 364 е оттеглено, 365 на господин Тремоза, за, против, въздържали се, отхвърля се, 366 за, против, въздържали се, приема се, 367, извинете, и 368 и 369, всички са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се. Проверка мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. 370, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърлят се. 372 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се, 378 за, против, въздържали се. Проверка, моля. 378. Моля, гласувайте по изменението на господин Фиданца. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 379 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 385 и 384 са еднакви. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33-то изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 386 за. Против въздържали се, отхвърля се. 387 е оттеглено, 388 на е изменение 5. Има ли някой, който да възрази? Няма. Тогава го гласуваме с устното изменение. 388 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис Д. Има различни видове подгласувания вътре. Имаме и устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Господин Койчек е против устното изменение 6, така че ще гласуваме без него. Компромис Д без устното изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте по устно изменение 6. Не, казва председателя. Извинете, компромис Д. Компромис Д. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към разделното гласуване. Параграф 2, параграф 4, второ изречение, изменение от ГУЕ. За, против, въздържали се, приема се. Трето разделно гласуване на зелените по параграф 2 и параграф 4. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто разделно гласуване на ГУЕ по втори и четвърти параграф за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. По разделно гласуване 4. Всички ли гласуваха? Моля, прекратете гласуването. Приема се. Отдая разделно гласуване 5. Е, ГУЕ, параграф 2 и 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Раздавам гласуване 6 от ГУЕ по трети и четвърти параграф за, против, въздържали се, приема се. Компромис латинско е на 22 страница. Right. Okay.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 вече в предишния компромис, така че ще гласуваме компромис е целият текст за против, въздържали се, приема се. 4, Следващото 456 на 25-та страница на, от моя списък 456 14 член, първи параграф за против отхвърля се 4-5-7 за против въздържали се да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4, 5, 8 за, против. Моля, пак хубаво вдигнете ръце. За, против, въздържали се. Ще трябва да проверим по електронен път. 4-5-8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-5-9 за. Против. Отхвърля се. 39 на докладчика за. Против. А, приема се. Компромис. Е. Ф. Към член 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2, точка 2, проверка електронно. Това е приложение четвърто, точка 7а. Край на гласуването. Отхвърля се. Those against, 103. Приема се. 477, следващото, страница 27 от моя списък, 28 от списка на НП, че член 17, параграф 1, за, против, въздържали се, отхвърля се, Това е 477. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се, 478 за против. Отхвърля се. 47 на докладчика за против. Въздържали се. Приема се 479 за против. Въздържали се. Приема се 480 докладчика. Приема се 480 отпада след като се прия 48 на докладчика. След това от 49 до 53 гласуваме блок за против. Приемат се. 482 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за против Приема се. 483 пада, 485 за. Против. Въздържане се. Отхвърля се. 55 на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 486 за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви. 484 пада, 487 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 и 488 са идентични за, против, въздържали се. Моля да проверим по електронно път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. За. Не, не, извинете, 489. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 57 за. Против. Проверка. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 690 пада, 491 на Вандален за, против, въздържали се, отхвърля се. 58, 105 до 111 анблок за, против, въздържали се, приемат се. 693 97 падат. 993 за против. Отхвърля се. 990, 495 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 496 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 на докладчика за против, въздържали се, приема се. Компромис Г латинско. За, против, приема се. Компромис Хаш на страница 31 Разделно гласуване. Първо. Кои са за компромиса? Против, въздържали се, приема се. Първо разделно на ГОЕ за против, въздържали се, приема се. Устно седмо на зелените. Възражения? За? Против? Въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване по седмо изменение на зелените. Край на гласуването. Приема се. С 22 гласа на 20. Второ, разделно на ГОЕ Седми параграф, първо изречение за против. Въздържали се. Пак се налага да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 на 7. Разделно трето на го е за против, въздържали се, приема се. Четвърто пак на зелените, разделно за, против. Компромис и на страница 34. Тук Приветственото. Първо, първо компромиса за, против. Въздържали се, приема се. Сега първо разделно гласуване по първи параграф А. За, против. Въздържава се, приема се. Е, второ разделно на зелените по параграф 5 за против. Приема се. Петстотин четиридесет 37. На страница 36. Член 30, параграф 1. Господин Крамер, госпожа Дюран за, против, отхвърля се. Компромис Жи ще гласуваме амблок с 68, 122 до 125 за против. Въздържали се, приема се. 549 и 556 пада, 548 за, против, отхвърля се, 552 за, против, въздържали се, приема се 553 се оттегля, 554 за, против, въздържали се, приема се 556 и 7 са идентични за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 556 и 557. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 555 и 8 пада. 559 гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 561 за. Против въздържали се, отхвърля се. 562 за, против, въздържали се, отхвърля се. 563 и 4 са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 70 и 565 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 567 за, против, въздържали се, отхвърля се 5, 6, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 5, 6, 9 и 570 идентични за, против, отхвърлят се. 5, 7, 1 за, против, въздържали се, приемат се 5, 7, 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 573 за, против, въздържали се, отхвърля се 574 за, против, въздържали се, отхвърля се 575 за, против, въздържали се, приема се 576 за, против, въздържали се, приема се 577 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет, седем, осем на вандален за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 579 за, против, въздържали се, Приема се. 580 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 581 за, против, въздържали се. 582 за, против, въздържали се. Приема се. 583 за, против, въздържали се. Приема се. 584 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиска. латинско за против, въздържали се, приема се. Компромис Л с раз, няколко разделни гласувания, но първо гласуваме компромиса за против, въздържали се. Разделно на го е член 6 и 2 параграф за против, въздържали се. Моля да проверим по електронен път. Първо разделно на ГУЕ. Моля гласувайте. Край на гласуването. 39 за, 4 против. Разделно второ за Нагое, за против, въздържали се трето, разделно Нагое, за против, въздържали се, приема се, четвърто Нагое, за против, въздържали се, приема се. <clears throat> Компромис М. Намерихте ли го? За. Против. Надържали се. Приема се. Компромис Н. За против, въздържали се, приема се. Осемдесет и на докладчика, анблок до 252, 14 до, до 14 на докладчика. До... Приемат се. 400... Стигаме всъщност до 65 и 70, до 71 амблок. За, против, Петнайсет, шест, четири, пет Шест, четири, шест за, против, Отвърля се 6-4-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 до 98 плюс 15 на докладчик към блок за, против, въздържали се, приемат се 6-4-5 пада, 6-4-6 за, против, Въздържали се. Приема се. 647 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис О. Само едно разделно на ЕНП. Започваме първо да гласуваме по компромиса. За, против, въздържали се, приема се. Разделното гласуване по а по 11 точка за против отхвърля се. Компромис П. към приложение 7. Намерихте ли го? Тук има и разделно, но първо гласуваме компромиса за, против, Възражали се, приема се. Разделно предложено от Алде по седмо приложение. За, против. държави се. Нека да проверим, ако обичате, по разделното предложено от Алде с приложение 7.9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 34 на 9 гласа. Компромис Q. Поименно гласуване под предложено от зелените. Моля, гласувайте. Cool. Приложение 8.1, компромис Q, електронно гласуване, Помимо гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 11 против. Приема се компромис R. Приложение 8.5 за против, приема се. 7201 към девето приложение за против, въздържали се, отхвърля се. 722 за против, въздържали се, отхвърля се. 723 за против, въздържали се, отхвърля се. 7, 2, 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до съображенията от преамбюла. А. Голямо А, малко 130 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 Изменение едно на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. 134 за против. Отдържали се. Отхвърля се. 136 за против. Раздържали се. Приема се. 139 за против. Въздържали се. Приема се. 140 за против против, въздържали се, отхвърля се. 141. Не, проверка на 140. Моля, гласувайте. Всички гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 141 на Маринеско за. Против въздържали се. Моля и тук да проверим. А, май се морихте. Моля, не, не се вижда като дигате ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 на докладчика за против Отхвърля се 137 за. Против. Приема се. Трето на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142 за. Против.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 ли се, отхвърля се. Четвърто на докладчика за. Против. Въздържали се. Моля да проверим четвърто на докладчик. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 154. За. Против. Въздържали се. Приема се. 155. За. Против. Въздържали се. Моля да проверим. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 157. Беше отхвърлено с два гласа в повече. 21 на 23. 23 против. 23. Yeah, but we're at 157, yeah? 157 за. Против. Въздържали се. Моля да про... Everybody voted. Vote is... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 161. Извинявайте, то отпада. 158 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 на две части по първата част, без думата е, съществуващите и прочие за, против, въздържали се, приема се. Е, втората част пада в такъв случай. Или не е така, казва председателя, не, трябва да гласуваме и по втората част. Добре, гласуваме по втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за тук искането за електронно гласуване от зелените се отпада. В такъв случай гласуваме за пето. То се отхвърля. 156 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се. Нека проверим. По 163-то гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим, що ми искате. Добре. Но според мен 3 е четвърти от НП не гласуваха. Ако искате, е,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 въздържали се, приема се. Следващите две отпадат. Стигаме до 171 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172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 181 за, против, въздържали се. Нека проверим по 181. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете. Отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183-то. Е, е оттеглено, но не и 183-то. Гласуваме 183-то за, против, въздържали се, приема се. От, отвърля се, извинявайте. Е, осмо изменение от докладчика за, против, въздържали се, Приема се. 185 за. Извинявайте, казва председателя. То отпада. 186 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 187 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 с устно изменение. Осмо устно изменение от господин Рике. Има ли възражение срещу устното изменение? Ако не, гласуваме заедно с него за, против, въздържали се, приема се. Сега 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, 190 то е, е оттеглено. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се. Проверяваме 195-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край. Отхвърля се. 196 на Тремоза. За. Против. Въздържали се. Проверяваме по 194. то Мисля, че е прието, но гласуваме електронно по 194. то Всички ли гласуваха? Прекратете.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 въздържали се, приема се. Следващите две падат. Стигаме до 200 за, против, въздържали се, приема се. 11 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 11-то изменение, предложено от докладчика. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. А, гледам какво, какво правят докладчите в сянка, казва председателя. А, 11 се приема сега. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 пада. Тъй като 11 е прието, значи сега стигаме до 204 то на господин Грош. За, против, въздържали се, отхвърля се. 205, 206 и 207 са идентични и гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 12 на докладчика за, против, въздържали се. Проверяваме 12 за. А, извинявайте, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и то се отхвърля. 208 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 200. Искате да проверим по 208? Добре, проверяваме 208. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. За 209 за, против, въздържали се. Може ли да проверим? 209 проверяваме. Всички ли гласуваха? Приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 на господин Зиле. За, против, въздържали се. Проверяваме 212. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се. Проверяваме 240 начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Един от е в повече, моля ви. Сега край на гласуването. 22 за, 21 против, 240 се приема. 241 за, против, въздържали се. Отвърля се 242 за, против, въздържали се. Отвърля се 243 за, против, въздържали се. Отхвърля се 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 отпада, 247 за, против, въздържали се. Ще проверим, по 247 гласуваме, гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването, приема се. 249 за, против. Проверяваме 249. Само господин Тремоза гласува до тук, но и сега това проверяваме 249-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Прав бяхте, господин Тремоза. 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, Приема се 200, 129 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме за законодателното предложение с направените изменения. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И резултата 36 за, 6 против, 1 въздържал се и се приема. И сега законодателната резолюция. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултатът. 36 гласа за, 5 против, 1 въздържал се и резолюцията се приема. Поздравление за докладчика госпожа а, Серакияни.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 Okay. Okay, ladies and gentlemen, before I go to the vote, there was some... Преди да преминем към следващата част, искам да кажа, че имаше объркване по едно изменение на зелените, където се допъваше с устно изменение, резки, едно изменение, което е към първи компромис – а не към втори. Както бе записано в списъка за гласуване, който ви е даден вчера. Основното изменение на зелените, което добавя думите Rescue and. Трябва да бъде едно допълнение към първи компромис. Започваме с 72 изменение, което е отеглено и затова преминаваме към първи компромис. Две части. Първа част. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осно изменение, което току-що споменах от господин Тейлър, където се допълва думите Rescue and Pret Assistance. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще го проверим. Гласуваме електронно. Осното изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. NV8 пада. 74-то изменение пада. И сега аз не знам докъде сме, защото и 11-то пада, 76 господин Телър за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV10 пада. 79 пада. 13 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Next. 90 е следващото. С устно изменение от НП. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осно изменение. А. Няма никой против, така че за. Против. Въздържали се. Приема се. 92. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 92. Нека проверим. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Деветдесет и три пада. NV11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 устно изменение на Алде. За да премине към член 2, параграф 4. Ако ще гласувате с за, това означава, че ще го прехвърлим по-нататък. Извинявайте, казва председателя, ако приемете устното изменение, то тогава приемате по-късно да се сложи. Приемате ли устното изменение? Да, добре. Значи по-късно ще го сложим. 97. Билбао. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98. Пада. 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, Проверка по компромис 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Пада, Той се отхвърля се. Преминаваме към 102. Нека видим кое е следващото. 104. На господин Тейлър. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. NV12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105. За. Против. Въздържали се. Приема се. Виждам, че е езикова бележката. Преминаваме в гласуване по цялото изменение, тъй като е отхвърлено за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка. Проверка по 106. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Списъка за гласуване е доста объркан. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Списъка на социалистите и демократите е различен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 112 разделно гласуване. Първа част от а, социалистите и демократите. За. Против. Въздържали се. Проверка. По първа част. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега останалата част от текста за против, въздържали се, отхвърля се. 115. Сусно изменение на докладчика и групата Алдеза. за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 114. За, против, проверка 114. Моля гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Осно изменение Б. Разделно гласуване. Първа част. текаре С заличаване на определени думи. И така по първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение С за. Против. Въздържали се. Приема се. 117. За. Против. Въздържали се. Приема се. NV13 в две части. Първа част. 119. Добре. Целият, ча... целият текст без думата национален и без. Първата част на 119. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120. За против, Въздържали се, отхвърля се. 122 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е 125, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се nb 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се, приема се. 127, 128 падат, затова преминаваме към 130. За, против, въздържали се, отхвърля се. 131, две части, първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се, втора част. За, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV17 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следващото е бюджет 4 за против въздържали се приема се. бюджет 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, проверка. Изменение 20. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 6. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 136. За против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, електронна проверка по 137, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото на докладчика 24. Извинете, 23 за. Против.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 Устно изменение Д за против. Въздържали се. Моля да проверим. Електронна проверка. Моля гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се. 139, ако обичате, нека да проверим по електронен път. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Проверка на 18-то. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето на бюджетната комисия за, против, въздържали се, приема се. Единайсто бюджет за, против, въздържали се, приема се. 141 за. Беше прието предишното. 141 гласуваме за. Против. Отвърля се. 28 за против, въздържали се. Моля да проверим. Гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Изменение 19 на Комисията по околна среда. За, против, въздържали се. Проверка на 19-то. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 142 за против. Приема се. 12 на бюджетната за против. Приема се. 13 за против. Приема се пак на на 14 на бюджетната. За. Против. Въздържали се. Приема се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 на бюджетната първото изречение пада за, против, въздържали се, приема се. Колко страници има тук? Списък. 29-то за. Още по член първи. За. Против. Въздържали се. Проверка 29-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласувате? 144 за. Предишно се отхвърля. Приема се. 30 на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверк. Моля, по 300 гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част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 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бюджетна комисия 2 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Едно за. Против въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Отхвърля се 46 за, против, въздържали се. 47 за, против, въздържали се. Приема се. 48 за Въздържали се, отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 на Комисията по околна среда за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ. На Енви. За. Против Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим все пак. Моля, гласувайте. Everybody votes it. Край на гласуването. Приема се. Щето пада 57 за против, въздържали се, приема се. Трето на Комисията по околна среда пада. Пето пада също. И четвърто на МВ отпада. Гласуваме 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Седмо на докладчика за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се с равен брой гласове. Осмо с разделно гласуване в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се прие, но трябва да проверим за всеки случай. Моля да гласувате. Ако сте гласували всички, обявявам край на гласуването. Да, 21 на 21 не се приема. Така че втората част отпада. 59 за против, въздържали се, отхвърля се. 61 разделно гласуване. За, против, въздържали се, приема. Втора част. За, против, въздържали се. Проверяваме гласуването по втората част от 61-во изменение. Ако сте гласували всички, обявявам край на гласуването. Приема се. 62 пада. 60-то изменение, с изменение към него. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 66 за Пада, а, да, да, добре. Пето на локалната среда. За. Против. Въздържали се, приема се. 64 за. Против. Въздържали се, приема се. 65 за. Против въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9. Искате проверка? Добре, 68. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. NV6. Those in favor. Изменение 6 е, е, на NV за. Приема се NV7 на е, за против Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се 71 за, против, въздържали се, приема се. Трето на бюджетната комисия за, против, въздържали се, приема се. Е, законодателната резолюция, параграф 1а за, против, приема се. И цялото предложение с измененията, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 35 за, 5 против, 2 въздържали се и сега законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 за, 5 против, 2 въздържали се, приема са. Поздравления за докладчик. Аре, давай, давай, по-бързо. One, two, three. Okay. So we've still got some more votes to do, unfortunately, colleagues. За жалост, колеги, имаме още продължаваме напред. Според мен, сега за Грузия или а, окончателно гласуване, а, можем да гласуваме. Става дума за създаването на общо авиационно пространство с Грузия. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Прекратете. И е, Грузия с удоволствие ще научи, че сме приели с 38 гласа за и 2 против. А сега за Хашемитското кралство Йордания. Е, е докладчика е госпожа Сеналова. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. И това е прието 37 за 1 против 1 въздържал се. Благодаря госпожа Сеналова и след това моят доклад по Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 39 за, един въздържал се. Ще видим кой е той. Приема се.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 отпада. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на две части по първата част да се залечат думите напомняйки и прочие. втората част подчертава пазара. А, сега, по първата част на 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се. Проверяваме по втората част на гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. разяснение в листа за гласуване казва, че то се обхваща от компромиса. Компромисът беше прият. Но ние така не, че още един път го приехме. А просто явно, че сме последователни. Въпросът е това добавя в допълнение или, или е обхванато? А, казват ми, че сме приели заличаването. Тоест, последователи сме. А, господин Маринеско, какво ще кажете? Текста по втората част е идентичен с текста на компромиса. просто не трябваше да гласуваме за него, защото вече сме гласували за компромиса, но явно е, че гласуваме последователно, макар и да не трябваше да го правим. А по 16 трябва ли да гласуваме? Okay, we'll vote on 16. Гласуваме по 16-то. За. Против. Ще трябва да проверим. Гласувайте по 16-то. Прекратете и резултата приема се. 17 на господин Бах. За против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 19-то, тъй като от тази страна на залата никой не вдига ръка. Гласуваме за 19-то изменение.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 Приема се 35 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравление, господин Маринеско. И сега проекто становище към космическата космическата стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите. Това е докладчик е господин Засада. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Шесто на две части. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 1 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме направо до 18-то с устно изменение на госпожа Девейрак и господин, Дери, и господин Рике за против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 20 пада, тъй като приехме 18 и сега окончателно гласуване за становището. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултатът становището се приема 37 за, 2 против, няма въздържали се. Поздравление господин Засада. So, colleagues. Колеги, искам да ви напомня, че днес след обед ще бъде господин Яженбовски, координатора Искам още един път да благодаря на всички докладчици за помощта им в това, че успяхме да свършим този дълъг и подробен списък за гласуване. Искам да благодаря и на секрета за свършената от тях работа. Но успяхме да свършим работата и то по-рано. Благодаря ви.